Уважаеми дами и господа, с това закривам дебата. Утре в 12.30 ще се проведе гласуването. Преминаваме нататък. Пустен въпрос към Комисията по медиацията при гражданско-правните и търговско-правни въпроси. Това е устен въпрос на Комисията по правни въпроси. Ще дам думата на автора на въпроса за 5 минути. Uh, Благодаря. Приветствам тази възможност да обсъдим медиацията. Устният въпрос бе внесен, защото искаме да постигнем напредък и да ускорим използването на медиацията в Европейския съюз. Ние знаем, че тя се използва широко и би могла да спести много време и пари. Съдебните производства са скъпи. И в цяла Европа 70% от случаите решаване чрез медиация постигат успех. И само един процент от страните приемат възможността за медиация. Исковете струват 200 000 евро, 330 дни средно, 51 000 евро е, са разходите, докато при медиацията 87 дни са достатъчни, и тя струва 9000 евро средно. 45% от малките предприятия казват, че те не биха пристъпили към съдебно производство, ако разходите ще превишават 50 000 евро, защото в крайна сметка ще платят повече като разходи, отколкото онова, което ще им бъде присъдено. Така че медиацията предлага огромни възможности на малките предприятия господин комисар, ние сме изправени пред едно доста неблагоприятно положение на нещата. Дори ако има а, малък успех, медиацията би довела до големи спестявания, ниски разходи, а от друга страна много малко от случаите преминават към медиация. А, в член първи, когато беше изготвен документа, една от първите цели бе да се улесни достъпа до медиация и да се постигне доброволно уреждане на споровете и балансираност между медиацията и съдебните производства. От правна гледна точка Европейския съюз има отговорност да действа бързо, тези основни цели да бъдат постигнати. Тук е спешно необходимо да предприемем нещо предвид кризата и държавите членки би трябвало да застанат зад идеите за спестяване на средства и време. И преминавам към въпроса, госпожо комисар. Комисията как възнамерява да постигне напредък по този въпрос? Очевидно, че не спазваме изискванията на директивата – и как възнамерява комисията да гарантира баланса между медиацията и съдопроизводството и комисията смята ли, че след като имаме изискване за такъв баланс, то държавите членки имат задължението да разрешават част от случаите чрез медиация – поне що се отнася до трансграничните спорове. И ако това е така, какви стъпки смята да предприеме комисията, ако този минимален процент не е спазен? С това искам да изслушам комисията и да проведем разисквания по въпроса. Благодаря. Благодаря, госпожо Макарти. Сега ще дам думата на заместник председател на комисията, госпожа Рединг. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че съм напълно съгласна с авторката на въпроса. Медиацията струва по-ефтино от обикновеното съдебно производство. Също така то създа... тя създава и култура за съответно поведение, защото в съдебните спорове има само губещи и печелищи, но те могат да станат и партньори спазва съкръщаването на разходите, економиите е много важен довод в полза на медиацията. Сега как да се постигне това? Знаете, че директивата за медиация беше приета през май 2008 година и тя трябваше да се транспортира през май 2011 година. Хубавото е, че всички държави членки са, но, е, са е, транспонирали директивата. Комисията смята, че, че след е, една година от приложение на директивата от страна на държавите членки, ние трябва да предвидим повече време преди да достигнем до заключението, че директивата е спазена или пък не е спазена. За да ускорим процедурата, искам да представя съобщение за медиацията до година, т.е. 2013 година, за да се насърчи използването на медиацията. В този контекст ние събираме е, информация за транспонирането и прилагането на директивата от държавите членки това проучване ще се спре на значението на насърчаването на медиацията. Ясно е, че ако имаме прекрасен закон, а никой не знае, че той съществува, и юристите и съдилищата не го прилагат, тогава той не изпълнява своето предназначение. Ние смятаме, че трябва да има балансирано взаимоотношение между съдебният процес и медиацията. И също така, че медиацията трябва да се стимулира в много по-голяма степен в трансгранични спорове. Следователно, ние поискахме съответните национални доклади, които ще се събират като част от текущото проучване да предоставят конкретна информация за връзката между медиацията и съдебния процес в държавите членки. И възоснова на тази информация ние ще помислим за бъдещите стъпки за, е, в интерес на балансирано взаимоотношение. В съответствие с директивата през 2016 година ще бъде представен доклад и на тази основа комисията ще прецени дали има нужда от изменения в директивата, дали има нужда от нови предложения. Аз мисля обаче, че междувременно, без да чакаме 2016 година, направени са предложения и можем да вървим напред. За мен медиацията трябва да се разглежда в контекста на програмата Правосъдие за растеж. Знаете, че сме предвидили поредица от мерки, за да насърчим економическата дейност с помощта на реформи в правосъдието и медиацията е един аспект от тези усилия. Ето защо в годишното проучване на растежа, където се излагат приоритетите за държавите членки, е включена и медиацията. В контекста на европейския семестър комисията е разработила табло за правосъдието и там анализира силните и слаби страни на съдебните системи в държавите членки. С, благодарение на, с този инструмент държавите членки ще могат да усъвършенстват системата си на гражданско производство. Виждаме, че ефективността и качеството на тази система е фактор за растеж. Ето защо ние сме включили този аспект в годишното проучване на растежа и се надяваме, че по този начин ще можем да стимулираме медиацията в държавите членки. Това може да се постигне и чрез съответно обучение, информационни кампании и е, стимули, така че медиацията да стане по-привлекателна. Така че работата продължава, но ние работим активно, за да е, ускорим процеса. Председателят благодаря. Госпожо заместник председател на Европейската комисия, сега госпожа Яр от името на НП госпожа Мацони. Благодаря ви, господин председател. Споделям това, което каза госпожа Макарти в увода си. Също така съм съгласна с отбелязаното от комисаря госпожа Рединг. Би било много добре системата за медиация да проработи, но на европейско ниво резултатите не са блестящи. Разбира се, имали сме само една година от изтичане на срока за транспониране. Аз мога да кажа само какъв е опитът в Италия, но мисля, че постигнатото ни помага и за насоките за бъдеще. само за една година, съгласно неодавнашно проучване, благодарение на медиацията са спестени 480 милиона евро, което е 49%. Мисля, че резултатът е добър. Същевременно доста хора в собствената ми страна се настройват все по-критично – защото не зная дали транспонирането отговаря на Конституцията. Всъщност, това, което ние казваме при защитата на регламент 361 от 2011 година, отговаря и на казаното от комисията що се отнася до задължителната правно обвързваща медиация. Ние винаги сме твърдели, че най-доброто, което може да се постигне е доброволното участие. Затова се обръщам към комисията с следния въпрос. Какво мислите вие? Не е ли всъщност не много добра идея да имаме правна обвързаност? Благодаря ви, госпожо Мацони. Сега от името на социалистите и демократите госпожа Андрея Тикене. Медиацията може да бъде ефективно решение за извън съдебно уреждане на спорове по гражданско-правни въпроси. Държавите членки би трябвало да насърчават разпространението на информация по интернет, за начините по които могат да се свършат с медиатори. Конфиденциалността на този процес е много важна, затова трябва да има минимални изисквания за съответствие с гражданско-правните стандарти, що се отнася до поверителност. Госпожо комисар, комисията смята ли да публикува междиния доклад преди 2016 година, що се отнася до прилагането на директива 2852? Смята ли да въведе единни стандарти за всички държави членки, така че да има програми за обучение за тези, които желаят да станат медиатори, за да се налагат високи стандарти навсякъде, що се отнася до професионалната компетентност? дейност. Благодаря на колегата Тикао. Господин Бусой има думата. От името на Ауди две минути. Благодаря, господин председателю. Развитието на медиацията по гражданско-правни и търговски въпроси, а също и в други възможности за уреждане на спорове извън съдебно е много важно. Важно и за правната система. Има много държави, в които има огромно търсене на подобни услуги. Тази директива цели да има един ефективен а, механизъм и трябва да го прилагаме по възможно най-добрия начин, за да постигнем целите. Директивата за сега не постига заложените цели, що се отнася до броя на случаите, които са били прехвърлени за медиация. И това се дължи на липсата на информация за медиацията. В директивата се говори за разпространение на информация за медиацията, но за съжаление това не е направено в пълен обем. Не се отчита възможността за медиацията, тъй като хората не са запознати с нея, не знаят какви са разходи, каква е нейната същина и с кого да се свържат, ако я изберат. Що се отнася за търговските въпроси, новата директива, която обсъждаме в парламента, предвижда една альтернатива альтернатива за потребителите и смятам, че ще станем свидетели на подобрения тук, тъй като ще има повече информация сред обществеността за другите альтернативи. Но тази директива е ограничена, що се отнася до приложното поле и комисията и държавите членки би трябвало по-активно да насърчават използването на медиацията, особено по трансгранични спорове и тези, които са свързани с семейното право. Всъщност не говорим за паралелна система, паралелна на правната, но медиацията е просто една альтернатива и трябва да има баланс между медиацията и съдопроизводството. Не знае дали трябва да въвеждаме някакви целеви проценти, но трябва да насърчаваме развитието на медиацията и да търсим альтернативни методи за разрешаване на спорове, защото ще спестим средства и време. Много ви благодаря. Започваме процедурата за изказвания чрез привличане на вниманието на председателя. Господин Коферати има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, съгласен съм с госпожа Макарти, че е много важно е Европейската комисия да направи всичко, което е по силите, за да разпространява практиката на използване на медиацията. Необходимо е да информираме гражданите, включително и чрез информационни кампании. Трябва да придадем повече възможности за използване на този прекрасен избор за хората, медиацията става още по-важна в условията на рецесията, когато средствата на семействата, на физическите лица обективно са намалели. Вие казахте още нещо много важно. Медиацията също така е един избор свързан с културата. Това е един избор, едно решение, което ни позволява при гражданските и търговските дела да избегнем съдебни процеси и да се извършва медиация, посредничество между хората, да се установи защо изникват противоречията до конфликтите. И смятам, че медиацията може да се разпространи върху трудовоправните въпроси. Сега госпожа Макарти има думата. Исках е, да да поздравя комисария за нейната ангажираност, която проличава в отговора и радвам се на активния подход, който комисията ще предприеме. Колегите споменаха, че за нас ще е интересно да чуем отговори за а, обучението, по одобряване на информираността. Това е ключово. За това Бих искала да помоля комисаря да продължи да информира парламента а, по тези въпроси, тъй като не искаме да ви окажем съдействие в тази важна задача, защото а, има а, сега много изостанали дела в съдилищата и това струва огромни суми на дънакоплаците. Госпожа Рединг има думата. justice delayed is uh, justice denied and we have in many of our member states a very big backlog and so mediation Благодаря ви. Медиацията определено е един от пътищата към справянето с натрупаните дела, най-вече по дребните дела, които не е необходимо да минават по тежкия ход, съдебен ход. Естествено, че достъпът до правосъдието е, е едно от правата на човека. Аз не твърдя, че медиацията може да замени, да замени съдебната процедура. Тя е просто альтернатива. Но за да се превърне в една реална е, интер... альтернатива, тя трябва да бъде позната. И както правилно бе посочено, е, тя трябва да се превърне в културен избор. За това нещо обаче е необходимо време, Затова трябва да се види как се изпълнява член 9 от правилата, който гласи, че държавите членки насърчават по какъвто начин преценят за уместен достъпността на широк, широката общественост на информация за медиацията. Така че да, определено трябва да вървим в същата посока. В текста се споменава и комисията в 10 член, ние оповестяваме публично информация за компетентните съдилища или органи, е, които са определени от държавите членки. Така че става въпрос за съвместна работа между държавите членки и комисията, така щото да се предостави повече информация за медиацията. Това естествено не може да стане без да се обучат медиатори и без да се обучат юристи. така че те да не гледат на медиацията на нещо, което е в разрез с техните собствени професионални интереси. И с това се връщам към нуждата от промяна в мисленето, в културата. Това не е промяна, която може да настъпи от днес за утре. Така че трябва да действаме последователно и постъпателно. През 2013 година ще е, напиша това съобщение на базата на информацията, която ни подадат държавите членки. Ще, продъл... ще проведем допълнителни дискусии, анализи на отделните проблеми в отделните държави членки. Това ще доведе и до това държавите членки да се учат една от друга, да оказват натиск една върху друга, да приемат медиацията, най-вече по дребните искове. Спорове между съседи, трудовоправни спорове, е, семейноправни спорове, така че хората да разберат, че е, този институт може да реши проблема им. Затова искам да благодаря на комитета за особено градивната позиция. Благодаря. Благодаря, госпожо е, комисар. Είναι η έκθεση της συναδέλφου κυρίας